приключва. Следващата точка е дебата относно въпрос към комисията за споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. Даниел Каспари има думата като автор на въпроса за две минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея е изработено, текстовете са готови. Но когато човек разгледа споразумението в подробности, остава с впечатлението, че сме бързали а, повече отколкото е необходимо. А, вашата предшественичка, останахме с впечатлението, че искаше на всяка цена да го завърши, за да може да отбележа поне един успех по време на своя мандат. Това споразумение трябваше да съдържа множество разпоредби, които да бъдат в полза на европейската промишленост, например машиностроението, химическата промишленост, най-вече автомобилната промишленост, да имат предимства. Но най-вече европейската автомобилна промишленост се оплаква от споразумението, тъй като не са решени редица въпроси, например въпроса с екологичните стандарти. Искаме се да използваме следващите е, месеци, е, за да може с помощта на предпазните механизми, предпазните клаузи, за да решим тези проблеми. Мисля, че парламента може да даде своето съгласие за е, това споразумение, когато а, успеем да решим проблема на автомобилната промишленост и успеем ефективно да използваме текстовете на предпазните механизми. От днес текстовете могат да бъдат прочетени в интернет. Аз не успях все още да го направя, но а, от името на моята политическа група ви предлагам едно партньорско сътрудничество, за да защитим и да не оставим да потънат интересите на автомобилната промишленост в споразумението. Джалука Суста има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар в световната търговия се появиха нови фактори. До пред няколко години някои от тях се възприемаха като развиващи се страни. И се... взаимоотношенията между Европа и нейните конкуренти трябва да се преосмислят. Комисията като че ли не разбира някои основни фактори дъмпинга, битката срещу нетарифните пречки. Ето тук идва споразумението с Южна Корея. Някои правителства се чувстват притеснени. Какъв е смисъл от двустранните споразумения, след като 50% от търговията между Европейски съюз и Южна Корея е в областта на автомобилите? 70 хиляди автомобила се внасят в Европа, а Европа изнася 20 хиляди. Разликата в бройката изнасени и внесени, внасени автомобили е свързана с субсидиите, които се предоставят в Южна Корея. Подобното може да се каже и за текстилната промишленост. Не можем да се е, задоволим с това, което казват е, мнозина комисари, за това, че има предимства за нашата химическа и други промишленост. Тези предимства са нищожни в сравнение с трудностите, които изпитват други наши сектори. Всички ние се зарадвахме, че Лисабонския договор – отвори, страница, отвори нова страница в развитието на Европа. Само, че Боинг, Съединените щати правят всичко да противопоставят Боинг на Airbus. Споразумението с Южна Корея ще осигури ще създаде един, едно триъгълно взаимоотношение, в което и Китай има значение ще загуби много работни места. Не защото не се произвеждат хубави стоки и услуги, просто защото интересите ни не се защитават. Вместо да ратифицираме прибързано такова едно споразумение, което може да бъде осложнено с едно е, преходно изпълнение. Нека да видим двустранната предпазна клауза. Микрофонът е изключен. Господин Мишел Тюрер, три минути. Благодаря, госпожо председател, уважаем господин комисар. С Лисабонския договор започваме нова глава на сътрудничество между парламента, комисията и съвета. Този договор ни дава шанс отново да демократизираме и търговските договори. Честната и справедлива търговия е в основата на благоденствието в Европа и механизъм за противодействие на протекционизма. Споразумението за свободна търговия, като това между Европейския съюз и Южна Корея, могат да дадат важен принос за съживяване на световната търговия. Естествено е, че някои сектори очакват повече от това споразумение, отколкото други. Наша задача е в парламента да преценим и да балансираме представенето на техните а, интереси. Това е задача и на комисията. И въпреки многократното подкане на страна на парламентарната комисия и на пленума а, към комисията, то не намери достатъчен отговор. Ето защо ние инициирахме това да този а, дебат. Ето защо трябва да се огледа още веднъж споразумението относно неговите, неговите отрицателни въздействия върху автомобилната промишленост, текстилната промишленост и електрониката. Това е една, едно споразумение с развита държава, в която не е забранено възстановяването на мита. Това ще доведе до а, предимства за корейската държава. Ето защо е предвидена предпазна клауза, която при определени предпоставки е предвидила временно прекратяване, но тази предпазна клауза трябва да бъде приложима на практика а, не може да изключваме прилагането на предпазната клауза, защото засегнатите фирми не могат да представят необходимите доказателства. А, що се отнася до до предпазните клаузи и, и клаузата за уреждане на споровете заемат централно място в това споразумение. Ние желаем да, да бъде взето бързо решение. Ето защо а, според нас не може да се пристъпи към временно влизане в сила преди официалното приемане на споразумението. И затова моят въпрос към комисията е следния. Можем ли с засилването на външно-политическа политическите отношения на Европейския съюз да засилим работата по споразуменията. Робърт Стърди има думата за две минути. Uh, Благодаря, господин председател. По време на економическа криза само чрез премахването на бариери можем да изградим отново нашата промишленост и да, разви... да повишим развитието. Благодаря ви за това, което казахте в предишния дебат. Е, фармацевтичната промишленост, химикалите, медицинските уреди са само някои от сферите, които ще се облагодетелстват от премахването на бариерите. Сертифицирането, е, предвидимостта на цените. Всичко това ще облагодетелства потребителите. Корейския пазар също така ще се облагодетелства от европейския пазар с вина, сирена, защитени от, от правилата за географското обозначение. Има сфери, които би трябвало да бъдат допълнително изяснени от комисията включването на клаузите за възстановяването на митата са, се разглеждат и всякакво, всякакви споразумения за свободна търговия трябва да се основават на принципа на реципрочност. Но автомобилостроенето остава един проблем. Либерализира се вносния режим митата, които Корея възстановява, се намаляват. Следователно, економическото значение на тази мярка ще се намали. Какво може да направи комисията, ако тя продължи да използва предпазни механизми, това ще увеличи ли периода за а, водене на преговори. Очаквам да сътрудничим с вас. Комисар Дегухт има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на депутатите за устния въпрос, който потвърждава интереса на Европейския парламент към споразумението за свободна търговия Европейски съюз Южна Корея. Това ще бъде първото сериозно споразумение, на което Европейския парламент трябва да даде а, съгласието си в рамките на Лисабонския договор. Аз с радост ще отговоря на поставените въпроси. Може би няма да успея да отговоря подробно на всички аспекти на въпроса, но мога да им отговоря в, на последващ етап. Това не е само първото споразумение свободна търговия между Европейския съюз и страна в Азия. Това е най-амбициозното и а, обхватно споразумение договаряне от Европейския съюз. След повече от две години преговорите, преговори споразумението а, беше приключено през октомври. По време на преговорите комисията поддържаше контакт с парламента. Приветствахме решението и резолюцията на Европейския парламент. Много от въпросите бяха отразени в споразумението. По време на процеса се водеше диалог с гражданското общество и беше проведена оценка за въз за въздействието. В момента споразумението се превежда в края на март. Комисията предвижда да представи на съвета решението за подписване, утвърждаване на споразумението и неговото сключване. Е, целта е то да се подпише през април. Комисията в момента приключва анализът в е, споразумението за свободна търговия ще иска ратификацията от всички държави членки преди да влезе официално в сила, тъй като този процес ще отнеме време. Комисията може би ще трябва да предложи споразумението да се прилага временно преди официалното му влизане в стила. Е, това ще стане по предложение на е, комисията. Комисията отчита желанието на парламента преди временното изпълнение на споразумението. Комисията ще търси най-добрите начини, така че да няма ненужно забавяне. Много е важно да прилагаме споразумението максимално бързо. Що се отнася до предпазните клаузи, комисията ще представи предложението си за такъв регламент на съвета и парламента през следващите седмици и се надява, че този законодателен акт ще може да бъде прият бързо, за да може изпълнението му да започне максимално бързо. Економическата полза от ССТ са сериозни. Европейските износители няма, ще бъдат освободени от е, мита на стойност 1,6 милиарда. Очевидно, потенциалната полза от, е, по отношение на освобождаването на митата ще бъде още по-голяма, тъй като се очаква търговията между Европейския съюз и Южна Корея да нарасне. Ще нарасне търговията и според разчетите ще достигне 19 милиарда за Европейски съюз и 12 милиарда за Корея. Не са установени сектори, които ще пострадат от споразумението. При наличието обаче на, на отрицателен ефект, комисията няма да се поколебае да задейства предпазната клауза. Ако възникне такава потребност, ще приложим мерките предвидени в фонда за адаптиране към глобализацията. Що се отнася до интелектуалната собственост, ние сме си поставили амбициозни цели, не само тези предвидени от СТО. Е, държим никой елемент в, световното, в споразумението световна търговия да не противоречи на европейското законодателство. Защото у нас до протокола за културно споразумение, ние ще водим политически диалог и ще улесняваме култу, всички дейности, свързани с културния обмен. Това говори за ангажимента на Европейския съюз да утвърждава конвенцията на ЮНЕСКО за културното изразяване. Що се отнася до правилата за происход, преговорите с Южна Корея доведаха до някои промени, които е, са съзвучни с е, процеса на реформа на правилата. Тези промени е, са свързани с упростяване, в отговор на искане на парламента. Запазват се строги правила за всички чувствителни сектори. Комисията обърна сериозно внимание на, за създаването на нови възможности за достъп до пазара на Южна Корея а, за плодове и зеленчуци. Цените за достъп а, до европейския пазар са премахнати, с изключение на някои продукти. Споразумението отваря и пазара на Европа за корейски продукти. Предвидена е и предпазна клауза. Тя може да бъде задействана след влизането в сила на споразумението за свободната търговия. Комисията ще следи европейския пазар и корейския внос, за да прецени дали е необходимо да бъде задействана предпазната клауза и ще, и ще прилага необходимите мерки. Възстановяването на митата също ще се осъществява в съответствие с определени критерии. Наясно отчитам с притесненията, свързани с възстановяването на митата и автомобилната промишленост. Този механизъм е нещо, на което държат и европейските и е, корейски износители. Сегашната сегашното економическо въздействие на възстановяването на митата е много слабо, общо 1,8%. Проучването показва, че външното съдържание на корейските автомобили е 15%. Специал, ако това, този процент се повиши, ще бъде задействана предпазната клауза. Не можем да изключим изпълнението на споразумението на свободната търговия да доведе до различно тълкуване от страна на партньорите. Ето защо в споразумението е предвиден механизъм за разрешаване на споровете. Комисията ще следи доколко Корея спазва своите задължения и няма да се поколебае да използва механизма за разрешаване на спорове. Също така ще се следи за опазването на околната среда и спазването на трудовоправнито законодателство. Обхвата на тези ангажименти е по-широк в сравнение с други подобни споразумения. За да могат тези споразумения се спазват, е предвидена е, нормативна база, е, която да е, държи, която държи сметка за становището на гражданското общество. Европейския съюз и Южна Корея обсъждат корекции в графика за премахване на мита ще се премахват 4 и 6 ограничавания на премахване на митата. Това предполага ограничаване на нашите интереси, но в слаба степен. Смятаме обаче, че това е разумно, имайки предвид характера на някои сектори. Благодаря ви. Vamos a iniciar el turno. Благодаря, господин комисар. Сега от името на групите за две минути от ЕНП господин Беле. Благодаря, господин председател, господин комисар. Първо ви пожелавам успех в новото ви попреще. Това са економически е, бурни времена, но съм сигурен, че ще се справите. Е, има много добри неща в споразумението за Европа, но за а, автомобилната промишленост то не е уместно. За всяка кола, която ние изнасяме за Южна Корея, е, получаваме 15 коли от Южна Корея към Европа. Съотношението е 1 към 15 поради нетарифните бариери. Е, и не е случайно, че производители като General Motors е, решават да не произвеждат джипове в Антверпен, например, а да отидат в Южна Корея. И това проистича пряко от тази ситуация. Не можем да замитаме проблемите под килима, тъй като ние искаме полза за европейската економика. Трябва да помогнем на нашето автомобилостроене Имам предвид предпазната клауза. Необходимо е много внимателно да се проучи въздействието на това споразумение, особено за автомобилостроенето, тъй като това също тревожи и американското правителство. Там имат сходни споразумения. Не забравяйте, господин комисар, че това е една от най-големите промишлености в Европа и не можем да позволим да се загубят още работни места в допълнение. За това ние искаме, настояваме за допълнителни гаранции. Благодаря господин Белет от името на социалистите и демократите. Две минути господин Мартин. Благодаря. Мисля, че това споразумение е много важно по три причини. Първо, както казахте, това е, е еднакво полезно и за економиките на Европа и Корея. Е полезно е за економиката, работните места и има възможност търговският ни поток да се увеличи с 19 милиарда. Второ, с оглед на дебата и в контекста на сегашната глобална криза, се създава много положителен пример. Когато две големи економики, като Европейски съюз и Корея, успеят да постигнат споразумение свободна търговия, други партньори могат да тръгнат по същия път. Япония проявява много по-силен интерес към отношенията с Европейски съюз, колкото пред няколко години. Изведнъж корейците чукат на вратата и искат споразумението да тръгне. Третата причина е свързана с Европейския парламент. Много от исканията, които поставихме в моя доклад, са отчетени от Европейската комисия. Не мога да спра на всички тях, но ще дам 3-4 примера. В доклада казахме, че ни трябва повече достъп до корейския сълскостопански пазар митата трябваше да спаднат с 75% за, в първите 7 години на споразумението. И искаме защита на географското обозначение. Уиски, шампанско, пармска шунка, те ще бъдат защитени в Корея в резултат на споразумението. Те не са незначителни, както каза един от колегите ми шотландското уиски се радва на много голям пазар. Ние настояваме за премахване на нетарифните бариери. Това ще бъде особено полезно за автомобилната промишленост и искаме повече засилена търговия в екологичните стоки. В продължение на 3 години е, достъпът е, ще бъде безмитен. Като парламент ние поискахме по-добри екологични и социални стандарти. Корея подписа четири конвенции на МОД и ще бъде създадена конвенция, ще бъде прият, е, прият документ за устойчиво развитие. Така че да се спазват трудовоправни стандарти би било е, смешно да пренебрегнем тези е, постижения. Всичко ли е идеално? Не, разбира се. Има ли какво да очакваме още? Да. Като цяло можем да кажем, че споразумението е полезно и за Европа, и за Корея, и за световната економика. Не бива да шикалкавим, а да подпишем споразумението. Благодаря ви. А от името на групата на либералите, господин Риналди, три минути. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар. Това е класическа тема, при която европейските институции се опитват да постигнат нещо за работните места, за економиката и така нататък. Едно споразумение за свободна търговия винаги е добро. Това е знак за благоденствието на планетата. Споразумението е положителен знак за двустранните отношения след дългогодишни разочарования. Комисията а, като че ли искаше да завърши преговорите на всяка цена. А, това е едно легитимно желание. Смятаме обаче, че тук се касае за едно, едно субсидиране на износа е, и имаме проблеми с прозрачността и се създава по този начин прецедент в нашата външна търговия. Както се казва в в една поговорка и най-старателните понякога грешат. Надяваме се комисията да не загуби своята способност да защитава интересите на европейските производители. Нещо, нещо е, се случи в отношенията с, с социалните партньори защото а, комисията трябва да покаже малко повече чувствителност. Промишлеността е зле. Някои а, страни членки субсидират своя автомобилен сектор, но с това споразумение а, съществува опасност да започнем да раздаваме субсидии за износа към Корея. Знаем, че нещата са много комплексни, а, има положителни, отрицателни а, а, моменти. Е, трябва да видим как се насърчават европейските услуги, как се защитават е, европейските правила за происход и трябва да внимаваме да не се случи това, което се случва с други споразумения. И трябва да внимаваме, когато подпишем споразумението, да не се наложи веднага да го преподписваме. Това споразумение трябва да бъде част от един глобален пакет, първо самото споразумение, след това правилника за неговото прилагане и след това предпазните клаузи. И освен това трябва да имаме достъп до фонда за глобално адаптиране на секторите, които ще бъдат засегнати от това а, е, споразумение. И след а, е, Лисабонския договор ние имаме право да кажем, че изключваме временното прилагане на договора преди подписването му. Благодаря, господин Линалди. За зелените, господин Жадо. Благодаря, господин председател. Вие казахте, че това споразумение е новаторско. Но може би по... трябва да кажем нещо, което до сега не беше казано. Е, виждаме, че някои губят. Но това не е в рамките на Лисабонската стратегия, на индустриалната политика. Ние решихме да тръгнем към е, отваря на търговията. Често селското стопанство е онова, което се съпротивлява, но автомобилстроенето е съгласно. Големите индустриални сектори се оплакват от решенията, взимани от Европа. На трето място, вие говорихте за 1,6 милиарда намаляване на митата на корейския пазар. Но какво означават тези цифри? Аз съм избран в Западна Франция, по-конкретно Британия. Ако вие посетите Британия, господин Дехукст, ще видите, че там има сериозен проблем. Това са зелените водорасли, замърсяване в резултат на отглеждането на прасета. Сега казваме, че ще изнасяме свинско месо за Корея, ще спечелим. Само, че именно тази интенсификация в свиневътството води до загуба за туризма и за околната среда. И споразумението в крайна сметка ще бъде вредно за регион като моя. По-нататък, за първи път, ще искаме освобождаване от изискванията за околна среда. Непрекъснато ни се казва, че Европа е безспорният лидер в борбата срещу климатичните промени. Реалността е, че договорихме дерогация с Южна Корея за емисиите на въглероден двуокис от автомобилите, защото автомобилното лоби е много силно в Европа. И сега е, трябваше да се постигнат е, дерогации в взаимоотношения с външни партньори. Още един път Европа е, има нужда от стратегия за нашите предприятия. Вие припомнихте Лисабонската стратегия, зелената економика. Не виждам кое в това споразумение помага постигнат на тези цели. Когато говорим за такси, так, въглеродната такса, въгле, данъкът Добин, Тобин, искам да ви кажа, че преди края на мандата ви комисията трябва да, се, да изрази своето становище по данъка Тобин, тъй като това има значение за регулирането на финансовите пазари. Благодаря от името на консерваторите и реформаторите господин Николсън. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да се възползвам от възможността да приветствам господин комисаря на новата му длъжност и да му пожелая всичко най-добро. Искам да се възползвам от възможността също така да кажа, че е, добре е, че водим този дебат днес. Истината е, че преговорите бяха дълги и е, ние се надяваме, че комисията ще ги доведе до край. Това ще доведе до ползи както за Европа, така и за Корея. Знам, че има проблеми и слуша ги, чухме ги тази вечер във връзка с автомобилостроенето. Но ние ще зависим от ако ще защищаваме автомобилостроенето, мисля, че това не е най-добре. General Motors не е най-важният фактор, поне в моята сфера. Аз поделям някои от повдигнатите проблеми. Е, истинските проблеми са реални, но има възможности, които са по-големи, отколкото проблемите. Трябва да разгледаме възможности възможностите, а не негативите. Не можем да забравяме също така, че има и политическо съдържание, защото на север от Южна Корея има агресивен враг и ние трябва да излезем с много ясно послание кого подкрепяме. Ние подкрепяме напредъка. Имал съм възможност да бъда там и зная, че хората там са много настроени да предприемат новаторски неща, Струва ми се, че това е една огромна възможност за нас да постигнем напредък. Искам да помоля господин комисара да попитам как е, ще се реши въпроса с, е, с механизма за решаване на спорове. Колко бързо ще можем да използваме този е, механизъм при сериозни нарушения на пазара. Благодаря, че има Сега от името на групата на Обединената европейска лекция левица. Давам думата на господин Ферейра за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Често говорим за това колко разрушителна е либера, либерализацията на търговията за някои от най-зависимите райони. Говорим за загуба на производство, за загуба на работни места, за невъзможността да се разпределя богатството поради дисбаланса в търговията и економическото и социалното изоставане. Говорихме за правата на работещите, социалния дъмпинг малките предприятия, малките производители. И всичко това е резултат от либерализацията на международната търговия и не би трябвало да си затваряме очите за това. Това споразумение е един много добър пример на това. Разглеждат се последиците. Говори се за 25 до 27% загуби, които могат да достигнат до 50% в някои отрасли. Бяха споменати електрониката и автомобилостроенето. Искам да задам въпроса. Какви мерки ще бъдат предприяти за защита на тези отрасли? Ще Отидем ли по-нататък от това да смекчим намаляването на работната заетост? Може ли да се отговори на агресивните мерки на корейската страна, например делокализирането на дружества, на с какво ще направим, за да подпомогнем обувната промишленост и текстилната промишленост в някои части на Европа? Какво ще стане с това? Изключително важно е да има справедливи и балансирани економически решения, които да помогнат на по-бедните хора в Европа добре е да се произвежда устойчиво с поглед в бъдещето. Необходимо е да отчетем економическите, е, екологичните и социалните аспекти. Председателя, благодаря господин председател. Последния от името на групите, госпожа Роспах, две минути от името на групата ЕФД. Благодаря, господин председател. Както преждеговорившия, и аз съм на мнение, че това споразумение с Корея трябва да бъде приветствано, защото то е съвсем еднозначно в интерес на Европа. В интерес на Европа е Южна Корея да се обвържа колкото може по-тясно с е, Европа. До този момент съществуваше един протекционистски дисбаланс в свободната търговия с Корея. В продължение на десетилетия Южна Корея беше аграрна държава, която бързо се развива в индустриална държава с 81% индустриализация. Това е 11-та по големина економика в света и е един от най-големите търговски партньори на Европа. Южна Корея е важна държава в стратегически регион. Страната продължение само на едно десетилетие стана изключително важна в областта на високите а, технологии. А, и е противопоставена на Китай. Знаем за Китай този технологичен и економически гигант, от където обаче идва е, неизчерпаем източник на работна ръка. И е, Европейския съюз е в пълното си право да поставя изисквания за качество към Южна Корея, изисквания за производство на стоки, които са по-добри от тези в е, Китай. Мисля, че е в интерес на всички качеството да бъде по-високо. Каза се тук, че ще се стигне до възстановяване на мита от 1,6 милиарда годишно, но ако южнокорейската економика бъде достатъчно либерализирана и ако се спазва споразумението за свободна търговия, медицинската промишленост и електрониката ще продължат да бъдат субсидирани. Благодаря. Първи от индивидуалните изказващи се Петър Стасни за две минути. Благодаря, господин председател. През последните няколко месеца Европа, беше пре... Европа премина през сериозни промени. Двама Издобихме за двама нови председатели на съвета, двама комисари за търговията. През това време аз раз, разговарях с всички върховни, висши ръководители за необходимостта да направим така, че споразумени за свободна търговия да, да защити интересите на европейската индустрия, особено автомобилстроенето имаше сериозни аргументи в областта на нетърговските бариери и други, когато новият комисар в отговор на мой въпрос каза, не търговските бариери изисква, не митническите бариери изисква сериозно внимание, аз се зарадвах. Това е първото сериозно споразумение за свободна търговия. Пример за останалите. Ето защо то трябва да представлява, то трябва да осигурява условия за равнопоставеност. Не ме разбирайте погрешно, господин комисар. Аз съм силен застъпник на тези споразумения. Аз разбирам, че те са полезни за брутни вътрешни продукти, за етоста. Трябва да разбираме обаче, че тогава, когато конкурентното предимство е едностранно, ползите ще станат нищожни, дори ще изчезнат. Е, работещите в Европейския съюз заслужават повече, мовеч, може би трябва да се обърнем към трансатлантическите партньори и да поискаме заедно някои корекции, така че да се приемат нови споразумения свободна търговия. Винаги ще има някои неща, които не са идеални, но споразуменията трябва да бъдат еднакво изгодни за двете страни аз съм длъжен да направя така, че моите избиратели да получат споразумение, което отговаря на техните изисквания. Благодаря. Сега три минути за господин Ариф. Паднаха ми очилата, господин председател. Скъпи колеги, господин председател, през септември ние обсъдахме споразумението за свободна търговия Европейски съюз Южна Корея. Мнозина от нас изразиха своите притеснения относно отрицателните последици по отношение на автомобилостроените. На 21 януари беше Опел закри а, своята фабрика в а, Антверпен и ще го изнесе в а, Корея това няма нищо общо с взаимно изгодно, изгодно споразумение. В период на криза Европейската комисия трябва да отчита последиците върху заетостта на споразуменията, които договаря. Не можем да не отчитаме интересите на работещите. Световната търговия е игра на водна, губещи и печелещи. Никой не може да ни даде точен отговор. Не знам дали вашата генерална дирекция е направила оценка на въздействието върху заетостта и европейските износители имат, ще реализират печалба от 19 милиарда, казвате вие, но това не ни убеждава. За това споразумение и начините за, за това как ще се прилага клауза, клауза, предпазната клауза, има много неясноти. Предвидена е сложна процедура за тази клауза. Надявам се, че парламентът ще се произнесе в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение. Кризата в Европа няма да се решава чрез поединични мерки. Ние настояваме да се приеме истинска европейска индустриална политика, която да е истинска стратегия за бъдещето нашата индустрия. В контекста на криза тази индустриална политика трябва да бъде координирана с общата търговска политика, за да може свободната търговия да не унищожава работните места. Ние очакваме пояснение и по въпроса за протокола за културно споразумение. Някои държави членки реагираха много бързо и трябва да имаме предвид, че Корея не е подписала конвенцията на ЮНЕСКО. Смятам, че културните въпроси трябва да се решават независимо от търговските въпроси и за тях трябва да отговаря комисаря по културните въпроси. Това да бъде елемент от преговорите. Господин комисар, знаете, че е задължително депутатите да бъдат информирани за преговорите и да участват на всички етапи. Освен различните ни подходи, искам да подчертая, че по-добрата информираност на парламента ще, ще подобри шансовете за изграждане на по-добра стратегия. Разчитам да улесните бъдещата ни работа. Всеки носи своята отговорност. Но общата ни отговорност е изграждането на по-справедлива търговска политика господин Кариф, Кадер Ариф, на преводачите винаги им е трудно да ви превеждат. Освен това, не става въпрос за спазването на регламента за изказване. Става дума за това, че преводачите просто не могат да ви превеждат. Много благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предложението за споразумение свободна търговия между Европейския съюз и Южна Корея е балансирано. Автомобилостроенето и текстилната промишленост изразяват загриженост по конкретни системи, например системата за възстановяване на мината, митата и а, а, клаузата. Южна Корея не е подписал, не е ратифицирал основните а, конвенции на МОД. Южна Корея продължава да репресира правата на синдикатите. Освен това, ние знаем, че имаше и ясно разделение в колегията сред европейските комисари и службите на комисията във връзка с системата за възстановяване на митата. Тъй като според някои комисари се е, създава изкривяване и се създава конкурентно предимство срещу европейските европейската система. Ако Агенцията за насърчаване на корейската търговия е, предвижда неблагоприятни условия за Европа. Новата комисия ще даде ли актуализиран а, е, актуализирана оценка на въздействието на парламента. Благодаря, господин Тремоса. Сега за две минути господин Залевски. Благодаря, господин председател, господин комисар. Ние тук водим дебат по едно много важно споразумение тази вечер. То би трябвало да бъде една чернова за другите държави е, от далечния изток. Трябва много внимателно да подходим, не можем да бързаме. Аз съм определено за свободната конкуренция. Тя влияе добре върху економическата ситуация, но ние тук говорим за една конкуренция, която трябва да бъде балансирана ориентирана към висши технологии, отчитаща разходите, и да не разчита толкова на инструменти като възстановяване на митата, а, което се предвижда в споразумението и което облагодетелства само една от страните. Във времена на криза трябва да бъдем много внимателни каква економическа ситуация създаваме в Европа, а, да се замислим за бъдещето не само на автомобилната промишленост, но и за електрониката и текстилната химичната промишленост. Има производители в Польша, които се оплакват от това споразумение и мисля, че трябва да направим следното. Първо трябва да разгледаме това споразумение, да видим какво би било неговото въздействие. Ние трябва да видим кой печели, кой губи и предполагам, че комисията ще предостави един задълбочен анализ на въздействието. Трябва също така да видим какви са предпазните мерки и как ще могат те да бъдат задействани и как ще може да се гарантира те да бъдат взаимно а, изгодни, а не само за Корея. И накрая не може да се въведе това споразумение импровизирано, а, ако не всички сме убедени, че то е благоприятно за всички държави членки и не създава предимства за корейската промишленост. Благодаря. Следващия оратор е Витал Морейра. Две минути. Благодаря, господин председател. Бих искал да задам на комисаря по търговията два въпроса относно това какво означава това споразумение за търговската политика на Европейския съюз. Имаме стратегията Global Europe от 2006 година, която има за цел да повиши ролята на международната търговия и ролята на Европейския съюз. Това е единственото споразумение за свободна търговия, и то все още не е ратифицирано с толкова значим търговски партньор като Южна Корея. До този момент резултатите от търговията с Южна Корея бяха доста а, слаби в сравнение с стратегията Global Europe. Е ли комисията на мнение, че не залага на карта външната търговия на Европа с това споразумение. Второ, това споразумение се отнася само до една държава, т.е. то е двустранно. Едно амбициозно, многостранно споразумение за свободна търговия в рамките на Световната търговска организация дава възможност за оттегляне от множеството регионални споразумения, в които Европейската комисия от този момент малко или повече се е провалила. Не означава ли, че този че двустранните споразумения постепенно отмират? Благодаря, господин Заба. Господин комисар, позицията на НП по отношение на търговската политика на Европейския съюз е пределно ясна. Ние сме твърди поддръжници на свободната търговия. Ето защо Европа трябва да продължи да договаря споразумения за свободна търговия с други страни. Това създава нови възможности за европейския бизнес. Това означава нови работни места, от които имаме огромна нужда в контекста на рецесия. Аз смятам, че е много важно в тези споразумения да има достатъчни гаранции, за да не се подписват клаузи, които са неизгодни за европейската индустрия. Това споразумение е първото от ново поколение по-амбициозни споразумения за свободна търговия. Ето, от тук и неговата роля. Ние не би трябва да подкопаваме способността си за договаряне на споразумения с други страни в бъдеще. Ние имаме нужда от това споразумение, но искаме да проучим по-обстойно някои клаузи в него, които а, водят до неблагоприятни последици за определени сектори и които създават а, не, неоправдани предимства за Корея. Искам да ни обясните защо предпазните клаузи за възстановяване на митото ще влязат в сила след 5 години преди 5 години казахте, че митата за автомобилите ще бъдат премахнати пред, след 5 години. Според договора, след 5 години ще бъдат премахнати митата за автомобили, тежащи над 5 тона, само че за автомобили под а, този тонаж ще има 10% мито, което ще се премахне за, в период от, за период от 3 години. Бихте ли ни обяснили по-подробно и какво постигаме, когато приемаме предпазна клауза, тъй като отчитаме някои евентуални бъдещи неблагополучия? Госпожа Регнер, минута и половина. Благодаря, господин председател. Е, споразумение за свободна търговия е, Европейския съюз трябва да включва е, само онези държави, които спазват международните норми, част от които са нормите по отношение на полагания труд. През последните месеци в Корея имаше случаи, е, в които бяха нарушени основни трудови права в е, рамките на колективното трудово договаряне и правото на сдружаване. Европейските синдикати, синдиката на металоработниците обърна внимание на тези въпроси, които засягат и автомобилния сектор. Многократно се спомена и случая с Опел и Антверпен. предприятието беше е, е, преместено не поради свръхкапацитет, както обяснява менеджмента, а, а поради други причини в Южна Корея. Не се ли дължи това на споразумението за свободна търговия? Друг сектор, който, е, в който има проблеми, е корабостроението. Корея си е поставила за цел повече от 90% от частите необходими за корейското корабостроение да се произвеждат в Корея. Това създава много а, проблеми за европейското ръкобостроение и за заетите там. Благодаря. За две минути давам думата на господин Ланге. Искате ли, искахте ли да зададете въпрос? Извинете, господин Ланге. Колегата иска да даде въпрос на госпожа Регнер. Госпожо Регнер, приемате ли въпрос? Госпожо Регнер. След прилагането на процедурата на синята карта. Аз съм против тази процедура, но сега ще направя изключение и ще ви кажа, че има колега, който иска да ви зададе въпрос. Приемате ли този въпрос? Да. Моля, задайте си въпрос. В предвиденото за това време не повече от 30 секунди. Колега, благодаря ви за възможността. Вие засекнахте е, въпроса с Opel и Антверпен. Съгласна ли сте с мен, че Опел от месец изпитва големи економически затруднения е, и не работи с пълен капацитет? а, и решението на Опел не е предизвикано от това споразумение за свободна търговия, което дори не е влязло в сила. Госпожо Регнер, искате ли да отговорите на въпроса? Разбира се, че е вярно, че Опел има огромни проблеми, но съществува едно споразумение Делта, което е нарушено от ръководството на фирмата. В, тази, е, в това споразумение е, се казва, че в Антверпен ще се произвеждат модели, е, няма да се, няма да се произвеждат модели, които ще бъдат произвеждани в Корея. Това за мен е съвсем ясно изместване, преместване на производството от Антверпен в Корея. Връщаме се към нормалната процедура. Сега господин Ланга има думата за две минути. Благодаря, господин председ... Е, господин председател, господин комисар, имам три въпроса към вас. Първо, имаме нужда от честни условия за конкуренция. Когато аз виждам обаче как се ограничават трудовите права в а, Корея, мога да твърдя, че има нелоялна конкуренция. Да вземем за пример възможностите за колективно трудово закон, а, договаряне. В наказателния кодекс параграф 314 съществува състав на престъпление а, осуетяване на дейността на предприятието. Този текст е записан там, за да се предотвратят всякакви стачни действия. И аз се питам, защо споразумения за свободна търговия се изключват именно с тези държави, които имат най-големи проблеми с Международната организация на труда, като Южна Корея и Колумбия. Как ще гарантирате, господин комисар, че няма да се стигне до нелоялна конкуренция чрез ограничаване на трудовите права. Втори, втори въпрос. Проблемите на автомобилната промишленост бяха засегнати от много колеги. Най-важното е да има разумни предпазни клаузи. Когато разгледаме текста, ще видим, че имаме общи предпазни клаузи, ако се стигне до голямо нарушение на пазара, има предпазни клаузи по отношение на възстановяването на митата. Аз не съм в състояние да разбера правилно. Господин комисар, може би с прости думи може да ми обясните тези предпазни клаузи и да кажете кой и в какъв момент може да ги а, приведе в действие. Е, с Лисабонския договор нашето сътрудничество е поставено на нова основа и това е третия ми въпрос, а именно предпазните клаузи също да бъдат уредени в процеса на съвместно взимане решение. Може ли да ми гарантирате, че споразумението за свободна търговия няма да влезе в сила преди да бъде гласувано от парламента, заедно с неговите предпазни клаузи? Благодаря, господин Ланге. Минута и половина за госпожа Ван Бремт. Благодаря, господин председател, господин комисар. Сигурен, сигурна съм, че сте съгласни с мен, че е, е споразумените с свободна търговия не се подписват по идеологически причини, а поради и социалния и економическия им ефект върху нашите общества. Вие самият сте правили такива проучвания за въздействие, но аз не съм прочела такива изследвания да оказват какво ще бъде въздействието върху работната заетост. Гледайки собствения си двор, Господин комисар, знаете ли какво ще бъде въздействието? Завода Опел ще бъде закрит и работниците му ще са убедени, че това споразумение за свободна търговия е много важно за бизнес плана. И не може да се види коя е основополагащата причина за последвалите явления. Два въпроса. Виждали ли сте ясно проучване на въздействието по отрасли и ако нямате такова проучване, готови ли сте да проведете такова проучване? за да се гарантира, че нашият парламент ще може да упражни правото си да одобри това споразумение. На второ място, смятате ли да извършвате проучвания на въздействието. Благодаря, госпожа Ван Бремт, казва председателя. Сега господин Риналди е, иска да ви зададе въпрос. Искате да зададете въпрос, господин Риналди? Да, благодаря, господин председател исках да помоля време в процедурата на спонтанните изисквания, защото имам допълнителен въпрос към а, господин комисаря. Добре, тогава не вдигайте синята карта. И така, сега преминаваме вече към процедурата на спонтанни изказвания. Господин Шон Кели е първия, който ще вземе думата. Благодаря. Бих казал, както и в е, всички случаи някои ще загубят, други ще спечелят. Автомобилната промишленост ще загуби. Само, че през последните 20-30 години се очаква търсенето на автомобили да нарасне 4 крато. Има възможности. Е, Господин комисарят говори, че Европейския съюз ще спечели 19 милиарда, Корея 12 милиарда. Това е хубаво. Ако беше обратното, трябваше да се притесним. Също така, споразумението има политическо значение. Ние установяваме търговски връзки с далечна страна като Южна Корея. Накрая имам въпрос. Господин Дезир има думата за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това споразумение за първи път ще реализира на практика глобална Европа и следователно то ще бъде прецедент. Забелязваме обаче, че е, парламента не е достатъчно информиран, по-конкретно предпазната клауза, също така метода, свързан с преходните разпоредби. Също така прозрачността на, на нормативна на, на законовата база на търговията има и проблем, свързан с, с желанието да изграждаме е, търговски взаимоотношения. И накрая, когато погледнем економическата ситуация и трудностите изпитвани автомобилната промишленост, председателя прекъсва господин Риналди. Благодаря, господин председател. Още един въпрос към комисията. Разбираме, че няма яснота по отношение на ратификацията от националните парламенти. Какво мнозинство в съвета е необходимо? Квалифицирано или обикновено? Е, искам да разбера това. Също така беше ми. Бях изненадан от тона на дебата. Чух много притеснителни неща и за това призовавам комисаря да работи с нас в парламента. Обеден съм, че ще го направите. Благодаря. Господин Сикерски, една минута. Благодаря, дами и господа. Споразумението за свободна търговия с Южна Корея е добър ход. Ние говорим за сферата на свободната търговия, което ще увеличи търговията между двете страни, като резултат на премахването на корейски, корейските мита, което ще възлезе на милиард и 600 хиляди и също така, ако се премахнат и европейските тарифи, ще се увеличи търговията с токи и услуги. Освен това, е, това споразумение ще повиши прозрачността във връзка с, с интелектуалната собственост и обществените поръчки. В резултат на това споразумение Корея също така ще зачита и ще признава нашите сертификати и процедури за сертифициране. И това ще бъде много важно, защото държавите членки ще могат да а, а, е, имат по-добър растеж растеж. Благодаря, господин Сикерски. С това приключва процедурата по по спонтанните изказвания и ще приключим с изказване на господин комисар в отговор на колегите. Благодаря, господин председател. Първо по отношение на процедурата бяха зададени много въпроси. Очевидно е, че за първи път от една страна парламента трябва да даде своето съгласие за документа, от друга страна трябва да се вземат решения съвместно и мисля, че това е много важно съотношенията между съвета, комисията и парламента. Предпазните клаузи като предложение на комисията са, бяха прияти вчера от комисията и ще бъдат представени на съвета и на парламента много скоро. Очевидно е, че това ще доведе до процедура на съвместно решение. И аз не разбирам въпросите, които бяха зададени във връзка с, с предпазните клаузи. Това може да бъде само във връзка с поразумението. Нещата са съвсем прости. Не бива да се тревожите за това, не бива да се тревожите за ратификацията от страна на парламента. Това означава, разбира се, че ще се проведе дебат във, вашите, във вашата комисия. Аз казах също така, че няма да правя предложение за а, приложение а, преди парламента да се произнесъл по договора, дали това ще бъде официална ратификация от страна на парламента или ще се предвиди някаква друга процедура, която ще се установи между комисията Инта и Европейската комисия, въпрос остава отворен, той може да бъде обсъден. Във всеки случай парламента ще може да упражни политическата си преценка по договора преди той да започне да се прилага. Един друг въпрос е дали това е смесен договор или е договор, който се отнася само за ком... общностите компетенции. Правните служби изготвят все още становище по този въпрос, но не може в крайна сметка да се изключи, че това е едно смесено споразумение, което означава, че трябва да бъде ратифицирано от всички национални парламенти и в отговор на Николо Риналди това може да има последици за процедурата на гласуване в съвета. Толкова по процедурата ще имате възможност да се произнесете и ние естествено ще за, зачетем вашето мнение. Между другото, ако не го направим, ще е, закъсаме, ще пострадаме. Сега по въпроса, е, който аз е, а, чух а, в това белгийския въпрос, а, той се отнася и за други държави членки и това го разбирам, но това, което не разбира, е ви, това, което казвате вие, пряката връзка на ССТ с Южна а, Корея и закриването на заводите Опел. Опел Apple съобщи, че иска да намали с 20% капацитета си в Европа в 2009 година и това можеше да бъде направено, като се като всички заводи останат отворени. Но това е решение на ръководството на Opel. Същевременно обаче решението да се внасят джипове от Корея беше взето след споразумението, но преди да бъдат приключени преговорите по споразумението за свободна търговия между Европейски съюз и Южна Корея. А, вашите а, претенции в този смисъл не са точни от времева гледна точка. вие можете, всъщност преобръщате доводите. Някои държави членки а, се съгласиха с ССТ при условие, че се отчетат събитията в а, Опел. И това заключението, което ще а, а, направите, ако а, проучите нещата. 15 пъти повече коли се внасят от Корея в Европа, отколкото обратно. Тук може би има някаква грешка в сметките. 37 000 коли се изнасят в Корея и 440 000 се внасят от Южна Корея. И това не, не са правилни сметки. Има два много големи пазара, но ако се сравнят пазарите, южнокорейския пазар е много по-малък от европейския и вие сравнявате несравними неща. Що се отнася до проникването в пазара, нещата са е, сходни, е, независимо от посоката, в която говорите. Ако искате да оцените пазарната ситуация, неодавна корейските производители откриха големи производствени мощности в Белгия, в Чешката република и другаде и в Словакия. И те могат да произведат около половин милион автомобили годишно, така че вероятно за бъдеще корейски коли ще се строят в Европа и това ще бъдат колите, които ще обслужват европейския пазар. Тоест има едно, и, е, един явен е, едно явно а, преминаване към големите пазари, където могат да се продават автомобилите. И последно по закриването на заводите Opel, не бива да забравяте, че производителите следват потребителите, а не обратно. И това е основната причина за някои стратегически решения, свързани с е, намаляването, с свиването на автомобилостроителния пазар. Някои автомобилостроители в момента са в една, а, а, важ, една тежка позиция. Сега по въпроса за напреженията между двустранните и е, е, двустранните отношения, това е в отговор на, е, дук, на въпроса на господин Морейро. Е, Преговорите в, Доха, е, в кръговете Доха продължават. Мисля, че е, тези преговори трябва да бъдат доведени до успешен край, като се поддържа многостранната рамка, която дава най-добрата правна сигурност за международната търговия. Но докато очакваме завършването на кръговете от Доха. Просто не можем да седим безучастно и нищо да не правим. В двост. Странен порядък можем само да сключваме споразумения, които да подпомогнат преговорите в Доха, а не да ги подкопават. И това обяснява споразумението с Корея. Не бихме искали да подкопаваме и да вредим на многостранните споразумения, защото това ще доведе до проблеми, а ние нямаме намерение да направим това. Благодаря, господин комисар, казва председателя. С това приключваме днешния дебат, както и програмата. Следващото заседание на пленарно, пленарно заседание ще бъде от 9 до 1 а, и след това от 15 до 17.